May I ask you to seat, please? Много ви моля да вземете местата си. Моля да седнете, за да можем да започнем с изслушването. Благодаря. Dear colleagues, Уважаеми колеги, бих искала да кажа добре дошъл на господин Валдис Валдис Думбровскис, изпълнителен заместник-председател и отговорник за економика, която работи за хората. Аз съм съпредседател на това изслушване с госпожа Николсонова. Ще съпредседателствам. Комисията по бюджет, която е асоциирана, също е представена днес тук. Преди да започнем изслушването, искам да ви припомня, че указанията за одобрение на Европейската комисия това е седмо приложение към правилника, гласи, че ще направим оценка на кандидатите за комисари на базата на общата им компетентност, ангажираността им към Европейския съюз и личната им независимост. Също така се прави оценка на познанията им по съответния ресор, както и уменията им за общуване. Искам също така да припомня, че преди изслушването изпълнителния заместник-председател и кандидатите трябваше да отговорят писменно на въпроси. Писмените отговори са раздадени на депутатите на всички езици. След това Комисията по правни въпроси не повдигна никакви възражения по провеждането на това изслушване. Thank you very much. Благодаря. Госпожо Тинали. Аз също искам да приветствам господин Думбровски на това изслушване. Нека ви обясня каква ще бъде процедурата днес. Първо ще дадем думата на господин Домбровски за встъпителни думи. Той има 15 минути за това след което ще има 25 въпроса от депутатите, които ще бъдат разделени на два кръга. Първият кръг се състои от 7 въпроса, които ще бъдат зададени от представители на политическите групи. Вторият кръг се състои от 18 въпроса и той почива върху общото разпределение на въпроси между политическите групи, както и представители на независимите депутати. Този дебат ще бъде разделен на периоди от по 5 минути. Всеки 5 минути се състоят от следното. Първо въпрос за една минута, след това има отговор за две минути, след това уточняващ въпрос за една минута и отговор отново една минута. След дебата господин Домбровски ще разполага с 5 минути в края на заседанието за заключителни думи. Много моля всички да спазват ограничението във времето, за да може всеки оратор да получи достатъчно време. Както знаете, имаме едно чукче тук и не се притесняваме да го използваме. Много ви моля да мислите и за времето. Също така трябва да отбележа, че има превод на 23 езика, което отразява езиковото многообразие на Европейския парламент. Искам да припомня на всички оратори, че всичко, което ще кажат, трябва да бъде преведено. Така че какъвто език да ползвате, много ви моля, не говорете прекалено бързо. Винаги мислете и за устните преводачи. И накрая Дебатът се излъчва на живо на интернет сайта на Европейския парламент. Също така след това ще има видеозапис, който ще бъде качен на, пар... на парламентарния сайт. И така можем да започнем. Господин Домбровски, заповядайте. Имате думата за 15 минути. Встъпителни думи. Заповядайте.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 Уважаеми член на Европейския парламент, най-напред бих искал да ви благодаря за тази възможност да се обърна днес към вашата институция и да ви представя плана си за едните пет години. През последните пет години бях заместник председател на Европейската комисия и работих в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Три пъти бях избиран за член на парламента. Ето защо смятам, че сътрудничеството с Европейския парламент е естествена част от работата ми. Тази година се отбелязва 15 години от присъединяването на Латвия към Европейския съюз и 5 години към присъединяването към еврозоната. В качеството си на министър на финансите работих за присъединяването на страната ни към Европейския съюз, е по-късно за присъединяването ни към еврозоната. Опитът ми е натрупан както като министър на финансите на Латвия, така и в, като комисар ми показва, че можем да постигнем много повече заедно, отколкото по-отделно. Обеден съм, че една стил, силна и стабилна Европа е, е от ключово значение и за развитието на държавите членки. Ще цитирам великият латвийски поет Райнис, който се променя, ще оцелее. Предстоят ни големи промени, свързани с цифровизацията и преходът към неутрално по отношение на климата економиката, на Вамсва трябва да запазим уникалният модел на социалната економика в Европейския съюз. И аз съм готов да работя с създаването на економика, която да е в интерес на всички хора. А сега ще продължа на английски. Ако погледнем как изглежда света днес, не можем да продължаваме да смятаме, че економическият и социален напредък, основаващ се на демократичните ценности, международното сътрудничество и все по-интегрираните пазари, ще продължава да се развива безпроблемно. Светът става все по-многополярен, все по-несигурен и все по- изпълнен с напрежение напрежението в търговията се засилва и това вече се отразява на световната економика. В Европа Брексит, особено излизането на Обединеното кралство без споразумение, ще има допълнително негативни последици. Изправени сме пред много предизвикателства. Едно от тях са измененията в климата. Ние трябва да ускорим усилията си за смягчаването им и то още сега. Новите технологии променят начина по който живеем и работим. И за да остане конкретно способна на световната сцена, Европа трябва да играе водеща роля в цифровизацията и новаторските технологии. Демографските промени в Европа и застаряването на населението значи, че трябва да адаптираме пазарът на труда и системата за социална закрила. Всички тези промени изискват от нас значителна промяна. Не можем да продължаваме да работим както до сега. Европейското благоденствие и моделът на социалната економика са поставени под въпрос. Трябва да успеем с нужният преход, за да може европейската економика да е в интерес на всички хора. Трябва да разглеждаме економическите, социални и устойчиви аспекти политики като едно цяло. Ако бъда одобрен, това ще бъде основата на работата ми през следните 5 години. А сега ще спра малко по-подробно на всяка една от тези точки. Най-напред, Основната ми цел ще бъде да запазя европейски економически суверенитет във времето на увеличаваща се нестабилност на, европе... на световно равнище. Също така ще положа всички усилия за да гарантираме, че нашите економически и индустриални политики подкрепят цифровата промяна и промяната към по-екологосъобразна економика. Също така имаме нужда от социални политики, които да съпътстват този преход и да доведат до едно по-приобщаващо общество. Въжеме, че на Европейски парламент, економиката на Европейския съюз е водеща сила в света. Вътрешният пазар е основният ни актив. Представлява 500 милиона потребители, 22 милиона предприятия и общо БВП от над 15 трилиона евро. Еврото е международ... успешна международна валута. Това е втората най-използвана валута за международни плащания и резервно столно равнище след а, а, щатския долар. Трябва да доизградим економически и паричен съюз и зоната, разбира се, си остава отворена за държавите, които бих искал да си президент към нея, като България и Харватия. Но за да можем да използваме максимално потенциала на, на еврозоната, трябва да подобрим економическата си политика. Запазването на позициите ни като силен играч на международно равнище ще ни дадат възможност да насърчаваме е, световен ред, основаващ се на правилата и да сложим край на регионализацията на световно равнище ще се стремим към допълнително задълбочаване на економическият и паричен съюз. Економическа суверенитет на Европа се основава на националните економии, които от своя страна продоляват в момента преминават през нужните реформи. Част от силата на тези економии се основава на доброто фискално управление и то, то се съставлява и от предвиждането на нужните маржове, когато има по-добра фискална конюнктура. Това са основните правила на пакта стабилност и растеж. Економическият суверенитет изисква да разполагаме с нужните финансова сила, за да избегнем бъдещите кризи. А за целта трябва да реформираме европейският механизъм стабилност и бюджетните инструменти на, еврозала, на еврозоната. Европейската комисия излезе с предложение в тази насока. Ще продължим да работим и за създаване на европейска пътстрахователна схема за за обещетения при безработица. Но няма как да запазим суверенитета на нашата економика без стабилен банкив, банкова система. През миналия мандат постигнахме значителен напредък по банковия съюз и съюз на капиталовите пазари. И европейският банков сектор в момента е на много по-стабилна основа, отколкото когато поех, започна годишния мандат през 2014 година. Банките са по-добре капитализирани и по-устойчиви по отношение на ликвидността и като цяло равнището на необслужвани е, кредити намаля, въпреки че продължава да е много високо в някои държави. Сега трябва да постигнем споразумение по европейската схема за страховане на депозитите, за да се гарантира, че европейските граждани ще могат да се възползват от гаранция на техните депозити, където и да живеят. Малките средни предприятия са гръбнашния стълб на европейската економика. Техната способност е, за новаторски решения и техният талант са много важни и активни за европейските нашият економически суверенитет. Много често обаче те напускат Европа, когато решат да увеличат производството си. Защо? Защото по принцип им е трудно да намерят финансиране, основаващо се на пазара тук в Европа. И за това се нуждаем от Съюза на капиталовите пазари. Новата комисия ще предложи нов фонд, който да помогне на малките и средни предприятия да започнат да предлагат акциите си на публичните пазари. Знам, с колегите ще предложа стратегия, за която ще помогне на МСП да се справят с многобойните предизвикателства, свързани с екологосъобразният преход, цифровизацията и промената в търговските модели. През едните седмици ще се срещна с взимащи политически решения, представители на промишлеността и потребители, за да обсъдим всички тези идеи по отношение на капиталовите пазари. Гарантиране на европейската суверенност гарантирането на европейската суверенност минава и през отговорността ни е, за доизграждане на финал и оздравяване на финансовият е, сектор. И е, Новоизбраният председател на Европейската комисия ме натовари с поддържане на вършата ни роля в борбата срещу изпирането на пари, включително и чрез преговори с международните ни партньори сериозно гледам на своята задача да координирам работата в областта на изпълнението на пари на европейско равнище. Уважаем, че на Европейския парламент втората ми цел ще бъде да използвам бюджетните економически и финансови политики в подкрепа на екологосъобразната и цифрова трансформация. Както знаете, колегите Франс Тимермас и Маргарета Вестагера ще отговарят за справяне с промените в тези два области и аз очаквам с нетърпение съвместната ни работа. За да финансираме прехода към економика неутрална по отношение на климата, се нуждаем от масивни инвестиции. Трилиони евро през едните няколко десетилетия. За целта ще са ни нужни и публични и частни средства. За да насърчим частните инвестиции, трябва да използваме регулаторни стимули и да използваме също така възможностите на бюджета на Европейския съюз за набиране на допълнителни средства. От гледна точка на регулаторната ни рамка се гордея с факта, че Европейския съюз беше първият регион, в който се прие законодателна рамка за финансова стабилност. Сега трябва да доразработим системата за класификация на Европейския съюз или таксономията, за да определим ясно какво значи устойчив. Имаме нужда и от норми за екологосъобразни облигации и еко лейбали. Заедно с колегите ще работим за създаването на инвестиционния, на, на инвестиционния план за Европа и заедно с колегите ще работим и за създаването на инвестиционен план за устойчива Европа, който да набере общо 1 трилион евро за устойчиви инвестиции през едното десетилетие. Също така ще работим съвместно с Европейската инвестиционна банка, за да се превърне тя в нашата климатична банка и до 2025 година половината от финансовите и активи да се използват за дейности в областта на климата. Уважаеми членове на Европейския парламент, Европа беше водач в областта на промишлената дейност в продължение на десетилетия. Търговската политика също играе важна, играе важна роля, като може да ни позволи да постигнем по-общите ни цели по отношение на економиката, технологията, екологосъобразния преход, устойчивостта и трудовите права. Европейския съюз е най-големият износител и вносител на световно равнище. И трябва да продължаваме да определяме стандарт на световно равнище чрез справедлива и отговорна търговска практика. И това е особено вярно с напредъка на новите технологии в областта на финансите. Те имат огромен потенциал, като например дават по-бърз и по-сигурен достъп на потребителите до финансови услуги. Ще изготвим нова стратегия за Европа, за да може да се възползва максимално от финансовите развитите технологии и да сме когато сме способни световно равнище. Незабавните плащания са добър пример за това. Но в трябва да се преборим с рискове като нелоялната конкуренция, сиберсигурността и заплахите към финансовата стабилност. Така, например, в Европа се нуждаем от общ подход към криптовалутите като Либра и ще изляза с ново законно предложение в това отношение. Уважаеми членове на Европейския съюз, екологосъобразният и цифров преход може да успее само ако бъде възприят като социално справедлив. И това няма да се случи от само себе си. Ето защо третията ми цел ще бъде да гарантирам, че социалните политики се променят, за да могат да запъстват тези важни промени. По този начин ще подобрим живота на хората и ще гарантираме, че никой няма да бъде пренебрегнат. Ще предложим план за действие за прилагане на практика на Европейския стълб за социалните права из цяла Европа. Също така ще излезем с целенасочени законодателни предложения като започнем с рамка за минимална заплати. Ще продължим да работим и върху постигнатото в рамките на европейския семестър, тъй като социалните съображения представляват около половината от специфичните за всяка държава препоръки. Също така продължаваме да работим за бъдещето ни економическа рамка за управление. Ще работим за включване на целите за устойчиво развитие на ООН, за да се включи устойчивостта в по-голяма степен в европейския семестър. През този мандат ще подновим и социалния дълг в Европейския съюз, тъй като пълното приобщаване на социалните партньори ще играе много важна роля за, за успех на цифровата и екологосъобразна трансформация и за да гарантираме, че ще се приложи на практика Европейския стълб за социалните права. Европейски структурни фондове ще ни помогнат да постигнем целите си по отношение на околната среда и новаторството, чрез поставяне на нужните допълнителни квалификации и чрез насърчаване ученето през целия живот. Също така ще ни помогнат да подкрепим хората най-тежко засегнати от прехода чрез е, фонда за справедлив преход. И не на последно място няма как да има социална справедливост без данъчна справедливост. Е, комисията предложи повече мерки за задължителни реформи в областта на данъчното облагане, отколкото през последните 20 години. Ще продължавам да се боря за избягването на данъчно облагане, например в рамките на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на Европейския съюз. Мултинационалните компании трябва да бъдат справедливо данъчно обложени, за да може МСП да не понасят цялата тежест за данъчното облагане. Уважаеми, че на Европейския парламент през последните 5 години работех в дух на колегиално с колегите, ще продължавам да го правя. Работех и в тясно сътрудничество с Европейския парламент и ако ми се доверите, ще продължа това тясно сътрудничество. Европейския съюз и света са на прага на, една от, на един от най-големите преходи, на най-големите промени от десетилетия насам. И целта ни е да създадем една економика в интерес на всички хора. Много ви благодаря за вниманието. Очаквам за търпение въпросите ви. Many thanks, Mr. Dombrovskis. Uh, now, let's open the first... Благодаря. А сега започваме с първия кръг въпроси. Думата имат представителите на седемте политически групи. Господин Караш от НП. Госпожо председател, уважаеми е, господин заместник председател Домбровски, благодаря за, вашия, за вашите ясни въведителни бележки конкурентоспособност, инвестиции, заетост. Важно е да прилагаме местните стандарти, но в същото време трябва да вземем предвид специфичността и разликите в Европейския съюз. Трябва да укрепим принципа на пропорционалност. Как ще го направите? Особ особено по отношение на пакета от социални мерки. E ние говорим много за инвестиционните пакети, но какво ще направите по отношение на решението на Европейския съд? Ще подкрепите ли новата европейска платформа и механизмите които не предполагат индивидуални решения от страна на държавите членки. Е, е. Благодаря, господин Караш, за тези въпроси. Най-напред за равнопоставеността на международната сцена и за пруденциалното законодателство. Най-напред, наистина, това, което научихме от економическата криза е, че фи, кризата е глобална, финансовите въпроси са глобални и трябва на тях да отговаряме с международни мерки. Базелския комитет е важен тук. Ние прилагаме решенията на този комитет и смятаме да проведем реформа с цел по-добра ликвидност, по-добър ефект на лоста, ние оставаме ангажирани към многостранността и международното сътрудничество в областта на регулирането на финансовите пазари. По този начин ние ще подходим към този въпрос, така че всички елементи на базовското споразумение да бъдат е, приложени. Завършването на базалското споразумение – не трябва да ощетява и да увеличава изискванията, особено до 2027 година. Ние изискахме оценка на въздействието от европейските служби и ще изискаме допълнителен анализ. Следващата степка ще бъде публична консултация. На втория ви въпрос по отношение на вътрешно европейските търгове. Ние в момента се опитваме да подобрим инвестиционния климат и защитата на инвестициите в Европейския съюз. Допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Допълнителен въпрос. Знаете ли, че нашия банков сектор е по-различен от този в САЩ и нашата економика функционира, функционира по друг начин? За нас е важно да знаем дали ще продължите да подкрепяте сектора на малките и средни предприятия и банковия сектор. Как смятате да осигурите интересите на държавите членки, така че да се вземат специф... спецификите на държавите членки при програмата за закупуване на активи и съставяне на новия бюджет. На първия въпрос завършването на Базел 3. Трябва да вземем предвид спецификите и характеристиките на отделните държави членки и на Европейския съюз като такъв. За тази цел аз ще проведа широка публична консултация, за да взема предвид европейските характеристики. Сега за подкрепата на малките и средни предприятия. Ние разширихме тази подкрепа през последния мандат. Ще продължим да го правим да подкрепяме малките и средни предприятия. По отношение на бюджетните инструменти за сближаване и конкурентоспособност между е, евространите и не и страните извън еврозоната. Ние ще имаме инструмент за информация. Този инструмент ще бъде предложен и ще е подобен на инструмента в страните от еврозоната и ще бъде предложен на страните извън еврозоната. Следващият оратор. Благодаря, господин Добровски. Вие ще координирате реформата на европейския семестър – ние приветстваме вашия ангажимент да осигурите силната роля на парламента при економическото управление, ще укрепите социалното измерение на европейския семестър. Това е също нещо много хубаво и заставате зад разширяване и прилагане на целите за устойчиво развитие. Но как ще го направите? Ще продължите ли да имате конкретни цели за социални и екологични политики? Ще предвидите ли обвързващи клаузи за устойчива инвестиции и развитие? Или пък това ще бъде една по-вторична вторично измерение на европейската економическа политика. Благодаря за този въпрос. Въпроса за целите за устойчиво развитие, те ще са в европейския семестър. Наистина, економическата координация, нейната цел е да постигнем целите за устойчиво развитие – и тук ще вземем предвид социалните, економически, екологични въпроси и ще ги разглеждаме като едно цяло. Целите за устойчиво развитие ще се съсредоточат върху социалното включване и екологията. Това са препоръките, политическите препоръки, които ще изготвим. Ще следим и ще правим преглед на постигането на целите за устойчиво развитие в рамките на европейския семестър. Това ще е важно и за зелените инвестиции, за използването на ефективното използване на ресурсите и справедливия преход. А освен това, Съсредоточавайки се върху националните инвестиции, ние също ще вземаме предвид устойчивостта и ще направим връзка с Европейския семестър и структурните и фонда за структурни инвестиции. Когато говорим за обвързващи клаузи, Европейският семестър, както знаете, има В него има процедура за макроекономически процедури, е, и е, процедура за макроекономически баланси. Дисбаланси. И тази процедура ще бъде прилагана в контекста както на зеления преход, така и на спазването на целите от Парижкото споразумение. Последващ въпрос. Някои едни от основните предизвикателства в рамките на економическото управление е и реакцията на, икон... на забавянето на развитието на економиката. Е, трябва тук да имаме една по-подкрепяща финансова политика, да използваме финансовото пространство в някои държави членки. Въпросът ми е, съгласни ли сте с господин Драги и госпожа Лагард за нуждата от по-подкрепяща финансова политика и съгласни ли сте с това, че пакта за стабилност и растеж трябва да въведе едно златно правило за публичните инвестиции? Благодаря за тези въпроси. Най-напред Действително, що се отнася до становището на ЕЦБ за реакцията за забавянето на развитието на, економика, на, на, на економиката, да, е, аз съм съгласен с това становище и през следващите няколко дена ще проведем в Екофин дебат, за да видим каква ще е удачната реакция. В този контекст европейските финансови правила вземат предвид правилата за закотвянето на дълговете – Важно е тук да създадем един широк консенсус между нас, за да разберем как да реагираме при приспособяването на финансовите правила. Поизгарикано от Обнови Европа. Господин Добровскис, интересно е да ви слушам. Марио Драги беше тук преди няколко седмици пред нас и той даде 12 месеца за завършването на банковия съюз. Каза, че това е времето, което е необходимо. Да, това трябва да се направи наистина, защото сме изправени пред възможност от економическа криза. Не сме направили всичко възможно, за да излезем от затворения омагиосен кръг, който се опита да ни вкара в катастрофа. И разбиването на този омагиосен кръг всъщност ще доведе и до банковия съюз, но не мисля, че имаме достатъчно елементи. Банковият съюз всъщност е като че ли върви наобратно, имайки предвид трансграничните заеми, проникването на банките в други юрисдикции. Напротив, то даже намалява, което се вижда с така. Я, дори само като погледне човек. Какво липсва? Нужна е общата схема за гарантиране на вложенията, след това ликвидност и преструктуриране, след това активите. Това са основни промени. Смятате ли, че ще извършите тези реформи за преструктуриране и смятате ли, че парламентът може да бъде ваш съюзник? Uh, uh, uh, да, благодаря ви. Банковият съюз е, ще бъде на първо място в програмата на комисията. Има два стълба, които вече работят на този съюз. Единия е надзор и е, един механизъм за преструктуриране. И третият стълб всъщност е схемата за гарантиране на депозитите. Европейската комисия ще продължи да работи в тази тема, по тази тема и ще се опита да излезе от забавянето на напредъка по схемата за гарантиране на депозитите ЕДИС. В този контекст се надяваме да имаме положителни резултати от групата на най-високо ниво, създадена в съвета, както и подновените усилия на Европейския парламент. Ще бъдем готови да работим по-активно, като вложим и нови елементи, за да тръгне дискусията по-добре. Другите елементи са така наречения бекстоп на фонда за преструктуриране. Там има напредък. Надявам се да стигнем до резултат. Що се отнася до преструктурирането? Има много буфери, МРЛ, които са много важни. Ликвидността и преструктурирането споменахте. Това са един от елементите, които всъщност извлякахме, когато започнахме да прилагаме така наречения BRRD. Много е важно да има ликвидност при преструктурирането. Работим с държавите членки, с ЕЦБ по този въпрос. След това за безопасните активи. Имаме законодателно предложение за облигации, които са гарантирани с държавни облигации. Ще видим как може да се опитаме е, да подновим дискусията. Any follow-up? Yes, thanks. Имате ли допълнителен въпрос, уточняващ? Благодаря ви, господин Домбровскис. Наскоро за законодателството за изпиране на пари имаше едно изслушване и като че ли не останахме с впечатление, че Европейския банков орган и комисията работят в тази посока. Гражданите много се вълнуват от това. Виждате го с Люкслик, с панамските досиета. Изобщо има непрогледна тъмнина около данъчното облагане. Ще направите ли предложение, за да се създаде единен механизъм за събиране на финансова информация, за да се борим с изпирането на пари и финансовите представления през първите 100 дни на вашия мандат. Well, uh, uh, uh Що се отнася с борбата срещу изпирането на пари? Имаме едно много стриктно правило, дори в международен план най-стриктното, Имаме такава директива срещу изпирането на пари. В същото време обаче изпълнението на тази директива е на национално ниво. Имаше скандали в Европейския съюз с изпирането на пари, така че виждаме, че нещата не се изпълняват еднообразно. Затова смятам, че е нужно да има конкретни задачи и координация на европейско ниво. Какъв е конкретният орган? Сега това може да се обсъди когато се прави преглед на надзорните органи, може да кажем, че има допълнителни компетентности, които са дадени на Европейския банков орган. Те обаче не искаха да действат по големите скандали в Европа, което беше разочароващо. Трябва да видим как може да се подобри управлението на този орган. Но според мен има смисъл да се прехвърлят компетентности на европейско ниво. Thank you. Благодаря, Бас Екхаут от Зелените. Thank you very much. Благодаря, господин Домбровскис, за присъствието ви тук. Новоизбраната председателка говори за, пис... за финансиране, което ще върви към екологизация. Ще направите ли така, че ще се подкрепи прехода към устойчива економика. Казахте, че трябва да се укрепи това така наречено зелено финансиране, за да може да има оповестяване е, от страна на фирмите. Европейския съюз започна добре, но трябва да сме по-амбициозни, за да може трилионите средства да отидат към екологосъобразната економика, която вашата комисия иска да разработи. Какви ще бъдат конкретните ви предложения за устойчиво финансиране? На първо място, ще хармонизирате ли задълженията за оповестяване на банките е, и всички други финансови и действащи лица, за да сме сигурни, че има сравнителна количествена, качествена информация, що се отнася до рисковете ESG. Ще направите ли предложение за директивата за нефинансово докладване, така че дружествата да предоставят детална информация за устойчивостта? Ще приложите ли рамката за устойчиво финансиране към всички финансови действащи лица, за да няма нелоялна конкуренция когато се определят зелени и незелени финансови инструменти. Също така ще има ли законодателна информация, която да надгражда на таксономията, за да има пълна рамка за класификация, която покрива целият спектър економически дейност, в зависимост от устойчивостта. Благодаря ви за конкретните отговори по тези конкретни въпроси. Uh, uh, Благодаря. Наистина много конкретни въпроси. Едно е ясно ще продължим да действаме амбициозно, що се отнася до устойчивото финансиране. Това е регулаторната част от така наречения зелен преход. След това за таксономията. Навлизаме в тристранни срещи по тази тема и се надявам тази година те да приключат. Тази таксономия ще говори, ще имаме и стандарти за зелените облигации, екоетикети и така нататък. Що се отнася до тази таксономия, сега имаме една рамка за нея и ще разширим тази таксономия и в други сфери, като започнем с смягчаване на климата, адаптиране на климатичните изменения, шест сфери на политики, където ще продължим да развиваме тези класификации и ще покрием много повече елементи. След това за отчетността при дружествата. Ще излезем с една проверка по този въпрос, като ще направим и преглед на директивата за нефинансовата отчетност. Също така възнамеряваме да разширим тази директива към други финансови институции и да оптимизираме оповестяването от тези институции, като спазваме принципа на пропорционалността, така или иначе възнамеряваме да го направим. И също така сега работим по мерки, които са насочени към основните финансови фигури и действащи лица – за да покрием рисковете от типа ESG и институционалните инвеститори и в много други сфери. Така че ще продължим тази работа и ще работим с Европейския парламент в тясно сътрудничество. 30 секунди за уточняващ въпрос. След това говорихте за стандартите за зелени облигации. Ще станат ли те задължителни, за да има оповестяване при продуктите? Това е нещо много важно, трябва да е задължително. И след това говорихте за ЕИБ, че те ще станат климатичната банка. Какво означава това? В момента говорим за политиката за отпускане на заеми в енергетиката. Ще дадете ли на ЕИБ да не субсидира проекти с изкопаеми горева. Иначе как ще я наричаме тази банка климатична банка? Какъв ще е смисъла? Нека да започна с частта свързана с Е и Б. Идеята е да се увеличат тези стандарти, свързани с и излизането от употреба на финансирането, което е част от тази стратегия за стандартите за зелените облигации. Обърнахме се към техническата експертна група да излезе с препоръки за тези стандарти. Те излязаха с това през юни. Тези стандарти трябва да се заложат към всички, които излизат на борсата, независимо дали са от Европа или не. При следващата комисия това ще излезе на преден план, що се изнася тези а, емитенти трябва да излязат а, с а, информация за това как се изли, излиза с тези облигации и така нататък. From the employment committee, uh, I... Благодаря видим, да има Гуидо Рейл от групата ИД. Благодаря. Господин Добровски, вие говорите за економика без емисии. За това искате да инвестирате 1 милиард евро. Откъде ще дойдат тези пари? Вероятно да накоплаците. Това означава влушаване на социалните стандарти. Аз мятам, че не може да се създаде заетост или структурни промени а, само с инвестиции и субсидии. Ето аз идвам от въгледобивен район в Германия. Има много инвестиции и от Европейския съюз в този район. Там няма заетост, там въгледобив няма. Децата живеят в този регион в бедност. Европа сама няма да се справи с климатичните промени. Ако искаме да действаме решително, трябва да действаме в Амазония и Китай, а не в Европа. Как ще осигурите а, да не се жертват деца в Европа за света Грета и за климатичните промени. По въпроса за борбата с климатичните изменения, на първо място, климатичните изменения са факт и Европейския съюз трябва да засили усилията си за борба с тях, защото бездействието ще ни излезе още по-скъпо. Разбира се. Трябва сериозно да погледнем и на социалните безпокойства, свързани с, с климатичния преход. Именно това смята да направи Европейската комисия. В това отношение ви припомням една от идеите на новата комисия, именно създаването на фонда за справедлив преход, който ще съпътства прехода към неутрално отношение на климата и економика, чрез подкрепа за хората, които ще са най-пряко засегнати от прехода. Така че това е социалното измерение на усилията ни. А какви ще бъдат последиците на екологосъобразния преход за европейската економика? В крайна сметка, може би, въздействието ще бъде положително. Според някои изчисления, потенциалните ни действия в областта на климата с бездействието Смята се, че БВП на Европейския съюз ще е с 1% повече, ако приложим действията в областта на климата и ще има около половин процент увеличаване на заедостта. Или казано с други думи, бездействието ще бъде по-скъпо от предприемането на действия. По въпроса за е, европейския план за устойчиви инвестиции. Целта ни е да мобилизираме и публични и частни средства. Целта ни е да използваме опита на трупан в програмата Invest е, ЕСА, като използваме бюджет на Европейския съюз за привличане на големи е, количества частни инвестиции и също така ще работим за плана за действие с устойчиви инвестиции, който току-що обсъдихме. И това ще бъде регулаторният аспект на прехода. Благодаря ви. Имате ли допълващ въпрос? Благодаря. А какво ви е отношението към мобилността? Автомобилната индустрия е гръбнака на економиката. Това въжи за Германия, за Франция и за Италия. Има едно изследване на университета в Дюсбург, при което става ясно, че 1200 мест, работни места ще бъдат закрити в този сектор в съвсем близко бъдеще. Ние знаем, че този сектор е много зависим от от, от добиването на суровини. Какво е вашето отношение към електронната мобилност? Мобил. По въпроса за електронната мобилност. Тя ще бъде част от нашия отговор как точно ще се организираме на европейско равнище. Има за обвързващи цели за намаляване на емисиите за леките превозни средства и тежките тежкотоварни превозни средства, но няма за да правила за това как трябва да бъде постигната тази цел. Дали чрез електромобилност или чрез подобряване ефикасността на двигателите вътрешно горене или пък чрез водородни двигатели. Това са само няколко примера. Но те или иначе се работи по целта намаляване на емисиите и в крайна сметка това ще бъде положително за европейската економика, тъй като ще, изпол... ще се в малка степен зависими от внесените от чужбини изкопаени горива, които се използват за превозните ни средства, което в дългосрочен план ще бъде добре за на европейската економика, електромобилите, автомобилите с водородни двигатели и въобще по-ефикасните автомобили би следвало да се произвеждат тук в Европа. Благодаря ви. Думата има Роберт Зиле от ЕКАРЕ. Благодаря ви, господин председател. Господин Домбровски, бих искал да ви поздравя за да дошъл от нас и да ви поздравя за поста, за който сте избран. Много се радвам, че представител на Латвия ще вземе толкова високо поставена длъжност. Сега няколко думи за економиката, която на е економика в интерес на всички хора. Знаете, че от години насам има известни проблеми с солидарността в Европейския съюз. Споменахте и социалните измерения на економиката и устойчивостта но едновременно с това част от политическото послание на вашия ресор, доколкото разбирам, не вие сте си го избрали, е, че економиката работи за нас и тук нещо се струва, че пращаме противобо не не много ясно послание, защото ние трябва да сме способни на, е, на световно равнище. ЕКР винаги е, е защитавала пазарната економика, ще продължаваме да го правим, въпреки че сега сме, смятаме за дясно центра центристка група, може винаги да считате на нас. А сега ще се върна на въпроса, който част ти беше зададен от а, групата New Europe. Според данните на Европол, е, едва 1% от активите от престъпна дейност се сезират в Европейския съюз, а едва 0,5% от злоупотребите в финансовия сектор водят до съдебни производства. Това показва как се изпълнява законодателството на равнището на държавите членки за борбата с, с изпирането в пари. Така че не бива да смятаме, че изпирането на пари се случва само в балтийските държави. Така че дори и да не се стигне до създаването на някакъв централен орган, който да се да работи по борбата с изпирането на пари, включително чрез екипите за финансово разузнаване. Не смятате ли, че има все пак някаква възможност по координирано да се работи в, в тази област? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Зиле, за любезните думи. Ще отговоря на английски. Well, uh, first on the question of... По въпроса за економиката в интерес на всички хора, мисля, че посланието е ясно. Искаме да се съсредоточим върху приобщаващият и устойчив економически растеж. Тоест искаме да има ясна връзка между економическото развитие, социалните аспекти и устойчивостта. Очевидно е, че нямаме нужда от економически растеж сам по себе си. Имаме нужда от економически растеж, който да работи за хората. И за това и економически растеж би следвало да се усети под формата на конкретни постижения за всички европейци. По въпроса ви за изпирането на пари. Вече споменахме фактът, е, че прилагането на европейското законодателство за борба с изпирането на пари в държавите членки е неравномерно и трябва да преразгледаме колко добре работи рамката, с която разполагаме. И в това отношение може би най-лоша е идея част от правомощите за координация да се прехвърлят на специфичен европейски орган. Вече работим за увеличаване на правомощията на Европейския банков орган – и Европейския банков орган вече може да изисква държавите членки да започнат разследвания за нарушения в тази област или да вземат решения пряко свързани с банки или други участници в финансовия сектор като разбира се тези правомощия все още не се прилагат на практика. Ще видим какъв ще бъде резултат, когато това започне да се случва, но сме готови да продължим работа в, това, в тази област. Благодаря ви, съжалявам, но няма време за допълващ въпрос, тъй като първият въпрос беше повече от една минута. Съжалявам, за което думата има господин Димитрис Пападимолис от Бъдната левица. Бровскис, от Итлош. Благодаря, господин Добровскис. Когато погледна наименованието на вашия ресор, економика, която работи за, хори, за хората, трябва да кажа, че всъщност вие във въведителните си слова не говорихте за социалните несправедливости, в Европейския съюз. Е, пропаста между бедни и богати се увеличава. Това е драматично. Ако искаме да имаме економика, която работи за хората, какво ще направите наистина? Какви инструменти, какви бюджети ще използвате, за да спрете несправедливостите в обществото? На второ място, ако смятате наистина, че трябва да видим промяна в тези политики, за да предотвратим страха от рецесията и забавянето на економиката, въпросът ми е какви средства ще използвате и какви предложения ще направите от страна на комисията. Първият въпрос – економия, която работи за хората. Трябва да подчертая въпроса за включващия растеж. Това е въпрос, който много занимава тази комисия и ще продължим да работим в тази посока при следващата комисия. Ние разглеждаме економическото управление в рамките на европейския семестър. По този повод излязохме с 44 препоръки. Те всички са насочени в, към областта заетост и социална справедливост. Ако погледнете нашето предложение за следващата МФР, ние предлагаме укрепен укрепен фонд за со, укрепен социален фонд. Там имаме увеличаване на бюджета с 100 милиарда евро. Освен това ще разгледаме областите на данъчното облагане, намаляване на данъците за хора, които получават по-малко, дох, по-малки доходи. Така че това са различни политически области. Що се отнася до забавянето на економиката, наистина има нужда от политически отговор на европейско равнище. Ние вече говорихме за това. Една една та, единият отговор е поли, е финансовата политика, другият отговор е реакцията на Европейската централна банка но имаме нужда и от гъвкави правила при прилагането на пакта за стабилност и растеж. Така може да отговорим на економическото забавяне. Благодаря, господин Добровскис. Вие ще работите ли заедно с Европейския парламент, за да може да се противопоставим на съвета в тези важни области. Защото слушайки ви днес вас за зелената сделка, слушайки господин Тимерманс и госпожа Вестагер за справедливия преход, как ще се справите с еднопроцентовото ограничение в европейския бюджет? Ще имате ли а, някакво европейско ЦРУ, което да разследва финансовите ФБР, извинявайте, да разследва финансовите престъпления. Сега, що се отнася до финан... следващата финансова, многогодишна финансова рамка, комисията излезе с предложение. за 1,11% увеличение вместо 1,3% увеличение на бюджета. Това е по-скоро реакция на Брексит. Естествено, знаем, че Европейският парламент има по-голям, по-амбициозен проект, а именно увеличение с 1,3%. Що се отнася до обсъжданията в съвета, комисията смята, че предложението за 1,11% е разумно. Някои страни обаче смятат, че това е прекалено много. Аз ще се опитам да защитя предложението на комисията и ще проверя какви допълнителни елементи са необходими, за да опосредстваме прилагането на фонда за справедлив преход. Имаме 18 колеги. Давам думата на госпожа Вайдере от НП. Една минута имате. Благодаря. Господин Домбровски, вие говорихте за еврото, което е успешна валута, но бих искала да чуя нещо повече за конкурентоспособността и за това, което интересува много иноватори, а именно криптовалутите. Защото, защото законодателството задава някои неясноти. Ето, например, Малта създава свои собствени правила. Вие казахте в началото, че ще преосмислите съществуващото законодателство. Днес вие казахте, че искате да работите върху законодателство в тази област, но как ще използвате пълния потенциал на тези активи и ще се справите с новите предизвикателства? а, например и с новата валута Либра. Що се отнася до виртуалните валути, криптовалутите, криптоактивите, всъщност в еврозоната има само една валута, еврото, но когато говорим за крипто активите. Вие правилно подчертаха, че ние проучваме нормативната рамка, как може тя да бъде използвана. От началото на тази година ние получихме някои предложения от надзорните органи и в момента работим върху нормативна база за криптоактивите. Така че тези въпроси наистина ще ни занимават. Миналата година ние повече се занимавахме с биткоин и с защитата на инвеститори от евентуални рискове в колебанията на валутите. Но ние сериозно се занимаваме с валутата Либра – и проучваме как, колко е важно за компаниите тази валута. Трябва да имаме финансова, парична стабилност, защита на, на данните. Това са само някои от елементите, които трябва да се вземат предвид. Европейската комисия в момента изиска от Асоциацията Либра да подаде точна и подробна информация за техните планове. Все още очакваме тази информация. Трябва да се регулира Либра, трябва да има надзор на европейско равнище заради финансовата стабилност и защитата на, на инвеститорите. Oh, I'm very sorry. I'm... Excuse me, my mistake. I'm very sorry, madam. Извинявайте, уточняващ въпрос от госпожа Вайдере. Искам, имам един по-общ въпрос да задам за финансовите технологии. Как ще осъществите баланса между иновациите и е, финансовата стабилност? Как ще подкрепите цифровите технологии в нашата финансова система? Що се отнася до е, плана за действие за финансовите технологии? Ние ще представим нов план за действие ще се постараем да създадем правилния баланс, подкрепяйки иновациите и също така обръщайки внимание на потенциалните рискове. Един от подходите ще е технологическата неутралност, т.е. ние ще погледнем естеството на продукта, потенциалните рискове и операторите, които предлагат финансови технологии. Освен това, ще ви дам един пример. Трябва да приключим работата по платформите за краудфандинг и тяхното лицензиране. Господин Осако, се извинявам се много. Имате една минута за въпрос. Добър ден отново. Нека се върнем за плана за устойчиво развитие на Европа и устойчиви инвестиции. Тази сутрин и казвате и по принцип, че искате да координирате 1 трилион евро. Изключително е, фантастично. Първият ми въпрос е, може ли да ни очертаете как възнамерявате да финансирате тази инициатива? Втори въпрос. Аз си мисля, че може би говорите за един трилион свежи пари. Или ще бъде смесица, пропорционално. т.е. на съществуващи програми да получат нов етикет и да намерите и нови пари. Може ли да направите една професионална прогноза за това настоящи програми, как ще бъдат а, подложени на преразпределение и откъде ще вземете новите пари? И какви умения ще използвате, за да се справите с държавите членки, които ще бъдат против тази идея, да се разходват повече средства за устойчивост? Okay, uh, will, uh, start... Добре. Ще започна с последния въпрос. Надявам се, че в крайна сметка правителствата няма да са против това предложение. Като виждате, сега те са част от тази амбиция Европа да стане климатично неутрална до 50-та година. Държавите вече са, подчерта... са подписали целите от Париж за намаление на емисиите и ако ясно си се ангажирал с тях, трябва и да финансираш. Мисля, че това ще е ясно и в съвета. Що се отнася до плана за инвестиции Устойчива Европа или Устойчиви инвестиции в Европа има различни подходи. Първо, финансова помощ от ЕИБ, привличане на инвестиции, както и съвещателна помощ, за да се създадат проекти. Защото не само трябва да мобилизираме средства, имаме нужда и устойчив преход да има. Що се отнася до средствата, 1 трилион евро трябва да бъдат мобилизирани, като се задействат частни средства посредством програмата Инвестира и в Европейския съюз, посредством ЕИБ. Искаме тази цел за климатичното финансиране от 25 да скочи на 50%, т.е. нови средства да дойдат и посредством други в европейския бюджет. Трябва да се мобилизират финансови институции, национални банки. Нужен е холистичен подход. Така че първо трябва да а, видим как да се подсилят тези предложения и всичко това да бъде записано в постоянната хоризонталния подход. Уточняваш въпрос пак ще се опитам да излезете с прогноза, разбира се, професионална за пропорциите, за разпределението. Бихте ли били готови да кажете тук пред нас, че това ще бъдат 10%, 20% нови средства и останалите са програми, които ще получат нов етикет? Част от тези средства, ако ще са нови, може ли да кажете какви ще са новите програми или новите инициативи, които ще сте готови да предложите в този план за устойчиви инвестиции? Не бих сложил в момента процент, но когато споменах ЕИБ и отпускането на кредити и целите там, става дума за нови средства – сравнение с сега. Десетки милиарди евро. За това говорим. 30% климатични изменения в InvestEU. Е, ще видим дали не може по-широко да се подходи, да е по-амбициозен този план и ще има други възможности в програмата, като например за умения, за МСП, за новаторство. Това ще може да се използва, за да може МСП да преодолеят е, климатичните изменения, да има преквалификация за този преход и ще насърчим държавите членки около 5% от средствата да бъдат дадени за споделено управление в плана InvestEU, което ще ни даде възможност да задействаме пък лостово нови средства. Така че голямата част ще бъдат нови средства. Мадам, а, мадам Алиева. Госпожа Алиева Вели, заповядайте за минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Добровски, Строителният сектор е един от основните мотори на економиката, но е изправен пред редица предизвикателства, свързани с конкурентоспособността, с ефективността на ресурсите, с недостига на работна ръка и с производителността. Секторът изпитва затруднения да се възползва от възможностите, които дава дигитализацията и които биха били решение за увеличение на производителността и най-вече на рентабилността. В тази връзка бих искала да попитам: имате ли вече разработен план и какви конкретни мерки предвижда той за преодоляване на недостига на работна ръка в сектор „Строителство“? И Предвиждате ли целеви инвестиции по региони за създаване на високообучителни центрове? Uh, well, uh, as regards Що се отнася до строителния сектор, наистина той е изправен пред а, значителни проблеми с развиване на уменията. От една страна има застаряване на кадрите, които работят там, от друга страна заетостта ще продължи да нараства, казват някои. От 21-25 се очаква 0,4% растеж на заетостта. Това е много важно за държави, където има работници, които напускат съответната страна, защото този сектор традиционно има най-висок процент командировани работници, 40% са, например, те в този сектор. Един основен елемент тук, който трябва да се преодолее е този недостиг и той е свързан с уменията – уменията, които ще са нужни в този сектор, ще трябва и да се променят, за да се отговори на изисквата на енергийната ефективност, както и еколосообразните сгради, както и да се подкрепи цифровизацията в тези сектори, като строителството и транспорта. Държавите членки могат да използват възможностите, които се дават посредством програмата Update Skills EU, и да използват подкрепата на социалния фонд Плюс. Социалният диалог също е изключително важен за преодоляване на тези, този недостиг, така че възнамеряваме да работим заедно с Комитета за социален диалог в сферата на строителството. Те са много активни, като например развитието на умението, професионалното обучение, безопасните условия на труд и мобилността. Благодаря. Допълнителен въпрос. Благодаря. Във връзка с горещо дискутираната европейска зелена сделка, какви мерки ще предприемате, за да насърчите и да ангажирате максимално строителите да участват в обща европейска платформа за минимизиране на екологичния отпечатък по време и след строителния процес? как ще работите за повишаване на екологичните стандарти в строителството и за въвеждане на ясни индикатори за качество на строителството в контекста на климатичните промени и на опазване на околната среда? Well, this, uh, already, uh... Както вече казах, стандартите за сградите също се променят. Вървим към по-енергийно ефективни, към пасивни сгради. Процесите на строителство, строителните материали също ще трябва да отразят тези промени. Този сектор ще бъде изключително важна част от Европейската зелена сделка. Сградите са един от най-големите източници на емисии в Европейския съюз. Следователно, не може да има зелен преход, ако той не засяга този сектор и не се променят стандартите за новите сгради. И ако не се подобри енергийната ефективност на съществуващите сгради. Мадам Skitterell, your question. Госпожа Скитедал, имате една минута за въпроса си. Господин Домбровскис, в качеството местни заместник председател на комисията Юнкер започнахте социален диалог с обещаващи резултати. Социалният диалог е много важен за добре функциониращ, гъвкъв и справедлив пазар на труда. Ето защо е много важно през новия си мандат Европейската комисия да продължава да работи по-активно по засилване на социалния диалог и да се консултира с социалните партньори при изготвянето на законодателни предложения. В това отношение какви конкретни мерки възнамерявате да предприемате, за да продължите да укрепвате социалния диалог на европейско равнище? И как Европейската комисия ще гарантира, че социалните партньори участват а, при изготвянето на законодателни предложения, за да не се поставят под въпрос различните модели на трудови пазари в Европейския съюз? По въпрос за социалния диалог. Действително, Европейската комисия даде ново начало на социалния диалог и аз имах честа да съм първият член на Европейската комисия, който официално отговаряше за социалния диалог. Възнамеряваме да продължаваме да работим за засилване на социалния диалог. Принципът е записан и в принцип 8 на стълба за социалните права. Постигнахме сериозен напредък през последните 5 години при, при вличането на социалните партньори в рамките на европейския семестър, както на европейско, така и на национално равнище. И проведоха се консултации по водещи е, законодателни предложения, включително и по предложението за стълба на социалните права засилваме капацитета за социален диалог и ще продължим да работим в, в тази насока. Ще продължим също така да работим по браншовият социален диалог, както и междубраншовият. И друга важна област е споразумението в областта на цифровизацията, защото всички социални партньори са активни в това отношение и трябва да приспособят социалните си споразумения за новата цифрова епоха. И когато изработваме европейско законодателство в тази област, винаги подчертаваме, че искаме да зачитаме различните модели за колективното договаряне в държавите членки, особено там, където те работят добре, като в скандинавските държави. И работим с конкретни инициативи. Такъв е водещи ни принципи. Ще си остане такъв и за в бъдеще. Допълващ въпрос.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 е цифровизацията. Бих искал да знам какви мерки възнамерявате да предприемете, за да гарантирате, че е, трудещите си под новите форми на заетост, като например работещите на, чрез онлайн платформите, ще е, работят при достойни трудови условия, без е, прекалено строгите мерки да възпрепятстват е, цифровият преход на обществото. Знам, че много тези хора са самозаети. Можем ли да намерим някакви механизми, благодарение на социалния диалог, например, да могат тези самонаети лица да споделят притесненията си с законодателите. Да, действително цифровизацията носи със себе си нови възможности, но и нови предизвикателства и условията на труд и качеството на условията на труд са тези предизвикателства. Ето защо сега разработваме плана за действие за изпълнение на стълба за социални права и една от основните цели, в която ще, насоки, в които ще работим е подобряване на условията на труд на работ... заетите в онлайн платформите. Вече изготвихме редица предложения за изменение на директивата за справедливи предвидими условия на труд и директивата за достъп до социална закрила. Трябва да гарантираме, че каквито и нови форми на заетост да се появят, заетите в а, новите форми на заетост, т.е. включително и сезонно платформите, допринасят а, за системата за социална закрива и могат да се възползват от нея. Господин Добрев за една минута. Благодаря ви. Господин Добровскис, в писмените си отговори цитирате Усула фон дер Лайен и твърдението крайно време е социалната економика и економическите съображения и социалните съображения да се обединят в рамките на пазарната економика. Как възнамерявате? Обяснихте ни как виждате бъдещето на европейския семестър, но конкретно как Смятате ли да предложите законодателно предложение, което да изисква адекватна оценка на социалните жилища и другите социални мерки в рамките на европейския семестър. И имам още едно предложение, което ще бъде основната ни цел всъщност да бъде предложено ново законодателство, за да може таблицата с сравнителни показатели за социалните измерения да бъде включена във всичките 20 цели на стълба за социални права. Благодаря ви за въпроса. Първо място за социалните измерения на европейския семестър. Те значително бяха засилени през последните няколко години. И през последните няколко години използвахме европейския семестър за да подобрим европейския, изпълнението на Европейския стълб за социални права на национално равнище. От 2018 година насам таблицата с самите показатели в социалната област се използва за сравняване на социалните показатели по отношение на социалния стълб и до каква степен може да ги включим в европейския семестър, ще разгледаме при изготвянето на плана за действие за изпълнение на стълба за социалните права дали имаме нужда от законодателни изменения за оценка на социалните жилища, например, или други конкретни факти. Ами, всъщност вече го правим в, в, в контекста на европейския семестър. Може би трябва да обсъдим по-подробно какъв точно е въпроса ви по-конкретно, но социалните цели и целите свързани с точното развитие вече са обхванати в европейския семестър и възнамеряваме да работим в тази насока и за бъдеще. Друг важен елемент, на който поставяме акцент в последните години е по-тясно сътрудничество с държавите членки, с социалните партньори, с останалите заинтересовани страни, тъй като за нас е важно не само да отправяме препоръки към отделните държави членки, но да говорим с тях, е, да разберем по-добре техните потребности, за да може европейския семестър да се превърне в част от е, дебата по социалните въпроси на национално равнище допълваш въпрос. Да, тогава ще се спра на последният ви част от отговора ви, а именно привличането на социалните партньори в рамките на европейския семестър, като по този начин ще се гарантира и демократичната легитимност на цялото това начинание. Казахте, че искате да гарантирате, че държавите членки също гарантират прозрачен и изчерпателен социален диалог. Конкретно възнамерявате ли да предложите следствено предложение за консултации и начин, по който трябва да изглеждат, за да може частта от от европейския семейство, която е посветена на социалния стълб, да стане по-прозрачна. Uh, well, uh, first of all, the principle of involvement of Uh, uh, първо място принципът за участие на социалните партньори и ролята на социалните партньори е ясно разписана в договор с на Европейския съюз и в вторичното законодателство. Разбира се, можем допълнително да обсъдим нуждата от законодателни изменения. А по въпроса за европейски семестър, социалните партньори вече участват в този процес и възнамеряваме да продължим тази практика. Също така, смятаме да не го правим само на европейско равнище, но насърчаваме държавите членки да водят социален диалог и на национално равнище. И редица от специфичните препоръки към държавите членки бяха именно в тази насока да при, привлекат социалните партньори за участие при изготвяне на документите, които се предоставят в рамките на Европейския семестър. И също така поискахме от двете членки да ни предоставят информация как точно участват социалните партньори при изготвяне тези документи. Госпожа Жданок има думата за една минута. Господин Домбровскис, вие ще сте заместник председател, който ще отговаря за економиката, работеща за хората. Ние чухме много за економиката, но не много за хората. Е, много хора слушат и следят това <clears throat> изслушване и очакват да чуят как економиката ще работи за тях. Въпросът е да, да подобрим ситуацията на хората чрез законодателството. Това е важно за целия Европейски съюз, особено за страни като Латвия и други страни, където правителствата игнорират социалните гаранции. Моят въпрос за това е, ще се ангажирате ли да направите оценка на въздействието от социална гледна точка за всички основни законодателни предложения – и тези, които и да уточните тези законодателни актове, които имат отрицателно социално въздействие. Отговор. Що се отнася до нашата работа върху соци... в социалната област, както казах, ние ще сме много амбициозни в тази област, когато изготвяме плана за действие за прилагане на Европейския стълб за социални права. Ние ще направим законодателно предложение за европейска рамка за минимална работна заплата, за минимална гаранция за детето, за младежката гаранция, за подобряване на а, заетите в платформите, за подобряване на схемата за презастраховане. Европейската комисия ще бъде амбициозна в социалната област през следващите 5 години. Що се отнася до е, оценката на въздействието от социална гледна точка? В момента ние провеждаме оценка на въздействието на всичките ни законодателни предложения, що се отнася до по-доброто законотворчество и социалното въздействие е част от този, тази обща оценка на въздействието. Освен това, когато изготвяме Когато изготвяхме през 2015 година програмата за подкрепа на Гърция, също взехме предвид социалното въздействие на тази програма и укрепихме социалното измерение, когато говорихме с гръцките власти. Така че отговорът е да, социалното въздействие ще бъде част от нашия процес при вземане на решения. Допълнителен въпрос. Благодаря за този утвърдителен отговор. Отговорът можеше да бъде съвсем прост да или не, но това, този утвърдителен отговор може да се разшири с позицията за минималната работна заплата, т.е. да се да се въведе е, такава е, защита за работниците и служителите на европейско равнище. Мисля, че това, тази идея се споменава в предложенията на госпожа Вантерлайн. Uh, let me uh, uh, come back on this. of course, when we... Естествено, ние говорим за европейската рамка за минимална работна заплата и идеята е тя да покрие цял, целия Европейския съюз. Но тук има един нюанс. Когато говорим за схемата за презастраховане срещу безработица, това е, е функция за финансова стабилизация в еврозоната, защото Тук става дума за валутните курсове и финансов, финансовото, финансовата стабилност специално на, на страните от еврозоната. Господин Бек има думата. Здравейте, господин комисар. От години финансовите, е, групата за финанс, за финанс, по финансови въпроси и сметната палата говорят за това, че малките и средни предприятия се използват за финансиране на тероризъм и пране на пари. Малтийското правителство за това се застъпи за разширяване на законодателството за пране, против пране на пари за разширяването му, така че то да обхване и неправителствените организации. Сега неправителствените организации бяха отделени, извадени от а, това законодателство. Защо? Защото комисията не иска неправителствените организации да се разглеждат като криминални. Това е отговорът на комисията. Защото неправителствените организации са много чести помощници на Европейския съюз някои от политиките му, като например миграционната политика и те в такъв смисъл са над закона. Аз исках да задам писмен въпрос, но за съжаление този въпрос бе зачертан от другите колеги, затова ви питам директно. Защо според вас се използва политически натиск за това неправителствените организации да се извадят от правната рамка за пране на пари. Няма да задавам последващ въпрос, за това ще говоря малко по-дълго сега. На второ място, може ли да кажете със сигурност, че ще следвате препоръките на международните организации и Сметната палата. Извинявайте, просто не е честно, казва председателката. Вие говорите 2 минути и 18 минути. А няма да ви дам възможност за последващ въпрос. Да, аз казах това, че се отказвам от последващ въпрос. Отговор. Сега, що се отнася до неправителствените организации в контекста на прането на пари? Наистина, неправителствените организации официално не са задължени да бъдат обхванати от директивата за пране на пари, за борба срещу прането на пари. Това въжи и за международните разпоредби но това не значи, че те не могат да бъдат обхванати от директивата за борба срещу прането на пари. Е, неправителствените организации правят банкови транзакции, имат счетоводство и ползват счетоводни услуги. А счетоводителите и адвокатите са са предмет на надзор по смисъла на директивата за борба срещу прането на пари. Така че действията на неправителствените организации и други подобни организации се следят. Ние оценихме риска на неправителствените организации. Оценката беше е, публикувана през юли 2019 година, има рискове, наистина. Има анализи от финансовата група, но и, и този анализ показва, че наистина в действията на неправителствените организации трябва да се следят. Госпожа Рафалска. Bonjour. В рамах своих компетенций jest Pan odpowiedzialny. Благодаря. Във вашия ресор отговаряте за координация на Европейския стълб за социалните права. Един от основните елементи на този стълб е предоставяне на равни възможности за всички. Независимо от цифровизацията, технологичната модернизация, ние сме изправени пред факта, че много европейци са от погрешната страна на цифровия вододел. 40%, дори 70% в някои държави от гражданите нямат умения и нямат достъп до цифрови услуги, не са в интернет и са социално-економически изключени. Това включва най-вече възрастните хора и хората с увреждания. Какво възнамерявате да направите, за да намалите този вододел? Well, uh, uh, uh indeed, as, uh, of... Наистина, що се отнася до цифровия вододел – и цифровата изолация. Това ще бъде важна част от нашия дневен ред за цифровата трансформация. Когато нашето общество и економика станат по-цифровизирани, хората ще имат нужда от такива умения. И това е важна част от нашите, нашата програма за развитие на уменията защото хората трябва да бъдат екипирани за тези умения. И там има недостиг. Има проучвания, които показват, че голямата част от хората нямат такива умения. И 10% нямат умения изобщо. Така че има такъв недостиг на умения, който трябва да бъде преодолян, ако искаме да имаме добър преход. Става дума и за образователната система, става дума и за ученето през цял живот, преквалификацията, повишаването на квалификацията и така нататък. Отново ще кажа още нещо в контекста на този вододел. Цифровата економика, особено като говорим економиката на платформата, Follow-up question, one minute. Допълнителен въпрос. о тем, поправить... Господин комисар, Говорихме също за подобряване на достъпа на основните умения. Друго едно предизвикателство е бързо променящите се пром... предизвикателства, което също може да доведе до изолация или изключване от пазара дори, трудовия пазар. Смятате ли, че това е опасно за нашите економики и как може да преодолеем? Uh, well, uh, as regards... Сега, що се отнася до въпроса за изключването? В този контекст това е тясно свързано с а, уменията. Защо биват изключени хората от този пазар, както казах? Те нямат, може би, цифрови умения, за да бъдат успешни на пазара на труда, което ни връща на въпроса за програмата за умения. И ни връща също така към гаранцията за младите хора, където един от пътищата наистина е ако младите хора не биват нито обучавани, нито работят, трябва да им бъде предоставено или обучение, или работа, за да не отпадат пазара на труда. Иначе това ще окаже отрицателно въздействие върху целия им живот. Господин Здеховски, въпрос за една минута. Благодаря, че ми давате думата, господин кандидат за комисар. Що се отнася до социалния стълб, често споменаваме справедлива, функционираща, функциониращ европейски пазар на труда, който ще направи така, че да има по-добри правила за гражданите. Какви законодателни и незаконодателни инициативи в сферата на пазара на труда са планирани заедно с комисар Шмидт и кога ще стане това? правото на справедливо заплащане и здравоопазване ще има същия приоритет като амбициозните економически цели. Uh, uh, uh, Благодаря ви за този въпрос. Аз участвах в подготовката на социалния стълб и по-настоящем работим за план за действие за изпълнението на този стълб. И това се прави сега по места. Нещата обаче не върват с еднаква скорост. А, и в различните сфери е, развитието е различно. Така че ще координирам подготовката на план за действие за този социален стълб Нека спомена конкретни предложения, записани в него. Те се подготвят, част от тях се споменаха, като правната инициатива за справедливо заплащане. Първите 100 дни от мандата трябва да се разработи това. Гаранцията за децата, укрепена гаранция за младежите, схемата за гаранция при безработица, това ще бъде в рамките на следващата МФР – актуализиран дневен ред за уменията, подобряване на работните условия за работещите на платформи. Това го обсъдихме както и нова стратегия за равенството на половете, включително мерки за прозрачност при заплащането. Това трябва да бъде съпътствано от работата в европейския семестър, така че да се подобри изпълнението на национално ниво – и да бъде съпътствано също така от ресурси в следващата МФР, където имаме предложение за над 100 милиарда евро за новия социален фонд плюс. Follow-up question? Děkuji za odpověď. Moje druhá otázka. Допълнятелен въпрос. Благодаря ви. Вторият ми въпрос е свързан с най-уязвимите от населението, пенсионерите или хората на пенсионна възраст. Доста хора на единния пазар работят в други държави членки, не в своята. Чувам за много случаи, когато обменът между тези държави и институции е на такова ниско ниво, че голяма част от пенсионерите се оказват в задлъжняло положение, като хванати в капан, тъй като пенсията им пристига две години или повече след като са я поискали. Как ще се преодолее този проблем според вас и възнамерявате ли да ускорите е, потока на информация между държавите членки, например електронна система за обмена на информация за социалните осигуровки? Е, Какво е настоящото? Uh, uh, Okay. Uh, so uh indeed, uh, uh uh when we uh look at the questions related to... Наистина, когато погледнем въпроса с пенсиите, правата на пенсионерите, един от проблемите е преносимостта на пенсиите в трансграничен план. Това е едно право, което трябва да бъде гарантирано на така наречените мобилни работници. Искаме да подобрим случващото се. Трябва да видим дали Европейския орган по труда ще може да направи нещо подобно, особено за така наречените мобилни работници, преди да станат пенсионери, правата им за пенсиониране и обмена на информация на социално-осигурителни, на информация за социално-осигурителните вноски. Има и друга такава инициатива, която ще помогне да се е, подсили обмена на информация. Втората част от въпроса ви. Thank you, Madam Chair. Uh, господин Коварик, благодаря госпожо председател, благодаря ви господин кандидат комисар. Бих искал да се върна на въпроса за малките и средни малките и средни предприятия, които споменахте в съпителните си изказване, както казах с пълно право. МСП съм ключово значение за европейската економика. Те са над 20 милиона на брой и осигуряват заето за две трети от работната ръка в Европейския съюз. Тоест, който работи в интерес на МСП, работи в интерес на хората и в това отношение вие сте в идеалната позиция. Въз основа на възложителното писмо, вие ще сте натоварени задачата да изготвите стратегия за МСП. Вече споменахте, че Част от тази стратегия ще бъде създаването на нов фонд. Можете ли да ни кажете някои други конкретни мерки, например, три конкретни мерки, които ще са в основата на вашата стратегия за МСП, в частност достъпа до финансиране на МСП, трансгранично, но и на равнището на целия Европейски съюз. Благодаря ви. Yeah. Uh, thank you uh, very much. Много ви благодаря за въпроса. Действително, само с колегата Маргарет Вестагер ще координираме работата по МСП, за, по стратегията за МСП, заедно с редица комисари. Става дума за една широко обхватна стратегия, която включва редица измерения достъпа до финансиране е едно от измеренията, но също така и мерките за подкрепа на МСП да се справят с екологосъобразният и цифров преход на економиката. Има и мерки за намаляване на административната тежест. А по-конкретно по въпроса за достъпа до финансиране за МСП, предприехме някои инициативи още през настоящия мандат, като например разширяване на обхвата за усилията си за улесняване на банковото кредитиране на МСП и в контекста на Съюз на капиталовите пазари работим за да подобрим достъпа на МСП до капиталовите пазари, за да могат те да се разширят, т.е. да увеличат своята дейност. Тоест, конкретни нови инициативи, които сме предвидели за новият мандат е създаването на специфичен фонд за МСП, за да подпомогнем МСП, които искат да започнат да предлагат акциите си на публичните пазари. Това е един пример как конкретно ще на МСП да подобрят достъпа си до финансиране. Разбира се, ще продължим да разглеждаме и условията на достъп на МСП до капиталовите пазари. Follow-up question, please. Допълващ въпрос. Благодаря ви за отговора. В допълващия си въпрос бих искал да се върна на въпроса за борбата с изпирането на пари. Бих искал да ви помоля да надхвърлите записаното във възложителното ви писмо и в писмените отговори на нашите писмени въпроси и по-конкретно да ни кажете какви специфични надзорни правомощия би следвало да има на европейско равнище в областта на борбата с изпирането на пари. И по-конкретно бих искала да ви попитам как точно ще се организира вътрешната работа в службите на комисията, след като правомощи бяха прехвърлени от Генерална дирекция правосъдие към вашата служба. Можете ли да ни кажете по-подробно как ще работите по темата във вашите служби и как ще подобрите обменът на информация, тъй като очевидно има слабости именно в това отношение в момента. Благодаря ви. Uh, well, uh, regards... По отношение на специфичните надзорни правомощия, които би следвало да се прехвърлят на европейско равнище, вече постигнахме известен напредък с предложението за преразглеждане на европейските надзорни органи. В случая става дума за Европейският банков орган. Именно той може да изисква националните компетентни органи да предприемат действия и в случай, че националните компетентни органи не го направят, Европейски банков орган може да вземе решения, които пряко да се прилагат към банкови или други финансови институции. Това са конкретни правомощия, които, ако не се може ще влязат в сила от началото на 2021 година. Според нас има възможност за по-добра координация на равнището на Европейския съюз, по-добър обмен на информация и обмен на най-добри практики но ако няма достатъчно добро сътрудничество страна на държавите членки, трябва да имаме възможност да налагаме решенията пряко. Господин Радаковски, имате думата за една минута. Ажени пан Добровски. Добровскис. Уважаеми господин Домбровскис, малките и средни предприятия в е, Европейския съюз и в родната ми държава Словакия Важен и Извинете. Уважаеми господин Домбровски, малките и средните предприятия в Европейския съюз като цяло и в моята държава, членка Словакия в частност, създават две трети от работните места. Ясно е, че ако се стигне до Брексит, то ще има последици върху пазарите и дейността на тези МСП. А сега въпросът ми. в качеството ви на заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за економика, която работи за хората. Какво смятате да направите, за да помогнете на МСП в случай, че Обединеното кралство напусне Европейския съюз? Е първият ми въпрос и вторият ми въпрос. Как смятате да подобрите обстановката, в която развива дейността си тези МСП, ако не се стигне до Брексит? МСП са най-уязвимите дружества в Европейския съюз и те трябва да бъдат защитени в по-голяма степен, отколкото до сега и дори трябва да бъдат подкрепени повече. И това е особено вярно в да страни като Словакия, Словения и Чехия. Какво ще направите, за да подпомогнете именно МСП, за да имат те по-добър достъп до финансиране? Оставят ви само 30 секунди, за да повърш въпрос, ако искате да зададете такъв. Господин кандидат комисар, имате думата за отговор. Благодаря ви. Първо, въпросът ви за МСП в контекста на Брексит. Разбира се, Брексит ще има въздействие, негативно въздействие върху економиката и както вече заявихме в Европейската комисия, сме готови да подпомогнем а, държавите, членките и а, регионите, които ще бъдат най-тежко засегнати, ако се стигне до Брексит. Също така, мобилизирахме някои от финансовите инструменти на европейско равнище в подкрепа на най-засегнатите държави, членки и региони. Има възможност също така да се мобилизират средства от европейските регионални фондове и фондовете за политиката на сближаване, а се да се подкрепят конкретни региони. И трябва да адаптираме програмите по структурните фондове, за да преодолеем последиците от Брексит и в частност, от, ако се стигна до напускане на Белянто кралство без поразумение. Поставя се въпроса за пропорционалността на регулаторните мерки и всички това ще е част от цялостната стратегия за МСП, която ще бъде прията в рамките на следващата комисия. А, относно достъпа до финансиране за МСП, споменахме на кратко време тази тема. Но когато за страните, които споменахте, бих искал да добавя и нуждата от разработване на регионални капиталови пазари. В рамките на настоящият ни мандат създадохме общо балтийски капиталов пазар и сме готови да помогнем и други малки държави да разработят своите национални капиталови пазари и регионалните капиталови пазари. Имате 30 секунди за допълващ въпрос. Pokiaľ sa týka konkrétne vašej osoby, je vám k úcti, pán Прави ви чест, когато да, сте бил министър на финансите, когато в балтийските региони беше постигнат такъв забележителен економически растеж и се дадохте толкова много работни места. Аз като словак се гордея с постиженията и се надявам, че има повече хора от същия регион на моя страната. Да. Съжалявам, но въпросът би следвало да бъде наистина въпрос. The next one is Mr. Belka. Please, your question one minute. Господин Белка за една минута. Господин заместник председател, ние говорихме за пакта за стабилност и растеж. Естествено, това е основният въпрос тук. Искам да се спра на него. Още повече, когато става дума за огъвкавяването на пакта. Има ли достатъчна гъвкавост по отношение на устойчивите финанси, социалния стълб? При някои страни дискусията за тази гъвкавост е много трудна. Каква е вашата червена линия? Искам да ви попитам по отношение на гъвкавостта на пакта за стабилност и растеж. Може би, може би тази червена линия е доста обтекаема, може би няма такава. Като общ принцип в Европа, мисля, че трябва да престанем да чертаем много червени линии и по-скоро да работим в дух на компромис. Така работи Европейският съюз. Сега за въпроса за, стъп... за пакта за стабилност и растеж. В момента нашия подход е да използваме възможно най-добре гъвкавостта в рамките на правилата за пакта за стабилност и растеж. Ние представихме нашия подход в едно съобщение през 2015 година където казахме, че ще използваме определени клаузи за структурни реформи, за инвестиции, за постигане на финансовите цели. Нашата идея е да подкрепим структурните реформи и инвестициите. Ние също така казахме, че ще продължим с този подход, подхода за къвкаво използване на пакта за стабилност и растеж. В същото време трябва да напомня, за двете ключови думи тук – стабилност и растеж. Т.е. трябва да вземем предвид финансовата стабилност в държавите членки и устойчивостта на публичните финанси. Винаги трябва да балансираме тези два елемента. Ето защо, както знаете, ние съветваме страните в добри времена да създават финансови буфери – за да могат да маневрират по-свободно, когато економиката не върви така добре. Трябва да правим разлика между економи, економики, където има пространство за маневриране и економики, където има повече дългове. Допълнителен въпрос. Добре, няма червени линии, но желание за компромис. Добре. Как бихте се противопоставили на мнението, че огъвкавяването на пакта за стабилност и растеж може да доведе до, до морални опасности и може Европейския съюз да стане съюз на, транс, на финансовите трансфери? Какво бихте казали на хората, които се опасяват от това? като заместник председател на комисията. Най-напред, както казах, трябва да осъществим баланс между тези два фактора. Наистина, общите правила съществуват, за да се създаде доверие помежду ни и на тази база може да действаме заедно като Европейски съюз. Така че общите правила са важни и важно е също така държавите членки да ги следват. Така ще избегнем моралните опасности. Сега, както казах, ще работим на базата на доклада за Европейския финансов съвет. Там има идеи за опростяване на правилата за прилагане на пакта за стабилност и растеж, така че те да са по-лесни за приложение, по-лесни за обяснение на обществеността, защото настоящите правила, както знаете, са много сложни. Господин Левандовски за една минута. Въпрос му. Господин кандидат комисар, аз искам да се спре на предишния ви опит като министър-председател на Латвия – Латвия, която премина през сериозна економическа криза, но тя успешно премина през тази криза. Поздравления! Искам да ви попитам за структурните реформи, които не бяха политически популярни, но те бяха направени в името на държавата, а не поради външен натиск. На този фон, как виждате тази, новата реформа за подкреп, новата програма за подкрепа на реформи тук не става дума само за техническа подкрепа, но и за финансова подкрепа за страни, които не прилагат това, което трябва да прилагат в рамките на европейския семестър. Тоест, плащане на за онези, които не си вършат работата в къщи. Това не е ли морална заплаха? Да, благодаря за този въпрос, за програмата за подкрепа на реформите. Аз всъщност участвах в съставянето на тази програма и мога да обясня основните идеи. Най-напред идеята е тази програма да е достъпна за всички страни, а не само за онези, които прилагат структурните реформи. Идеята е да подкрепим всички тези структурни реформи с финансови стимули. В момента нещата се развиват. Нашата програма за подкрепа на реформите се използва като база за работа за работа по инструмента в еврозоната за финансова стабилност и изближаване. Този инструмент има за цел да бъде използван в рамките на програмата за подкрепа на реформи в страните извън еврозоната. По този начин смятаме да подкрепим структурните реформи, така че ние издаваме не само специфични препоръки, но създаваме и финансови стимули за подкрепа на реформите. Нашата идея не е нова. Тази идея е плод на дългогодишни дискусии за договорните споразумения. Тази програма черпи вдъхновение именно от тези дискусии. Последващ въпрос. Искам да попитам инстру... за инструментите за еврозоната. Евро, евро, бюджет, бюджет за еврозоната. 5 милиона за 5 година. Ни. Това е доста символичен инструмент за стабилизиране на еврозоната. За този инструмент искам да попитам какво ще стане с него. Отговор. Както казах, има два, две предложения. Едното е програма за подкрепа на, на реформите. Там се обсъждат инструментите за конкурентоспособност и сближаване. Сумата тук е между 15 и 17 милиарда евро за 7 години. Това е ограничена сума но все пак може да се види тази сума като, като едно добро начало. И има друго предложение за, стабили, за стабилизиращата функция. Имаме конкретно предложение за Европейската функция за стабилизация. Тук става дума за покриване на лихвените проценти на плащанията. Трябва да видим каква ще е синергията между този инструмент и гаранцията за презастраховане срещу безработици. Господин Вилумсън за една минута. Ще говоря на датски. Господин Добровски, като следващ е, комисар, отговарящ за економика, която ще работи за хората. Искам да ви попитам за данъчните обежища. Това е огром, огромен проблем и има нужда от действие тук. Сто, стотици милиони хора в Европейския съюз са на границата на бедността, а в същото време мултинационални компании печелят милиарди. Какво ще направите за най-бедните? Вие говорите за социална справедливост и казвате, че тя е данъчна справедливост. Ще се ангажирате ли с изготвяне на черен списък на всички данъчни убежища, така че да се прекрати вредната практика да се изключват някои, някои страни, като, като Люксембург, например, а, да и да няма сиви, така наречените сиви, лист, сиви списъци. Well, uh, thank you. Благодаря ви за този въпрос. Данъчната справедливост и избягването на данъци, срещу които се борим, ще бъдат преден план в програмата на комисията. Сега, що се отнася до черния списък или данъчните обежища. Ние го изградихме по три критерии. Прозрачност, спазване на борбата срещу уронване на данъчната база и избягване на данъчното облагане. Имаме 16 държави в този списък, 34 са в така наречения сив списък. Смятаме, че този списък е, е успешен. Защо? Защото не става дума само за тези държави, а за това да има промени в диалога с тези страни и промени в самите държави. Откакто започнахме дебати по този лист, сме променили над 100 зловредни данъчни режима. И данъчният списък е един динамичен процес. Нашето данъчно законодателство се развива и с него ще развиваме и критериите си, така че може в един момент да станем още по-взискателни. Започнахме само с два критерия за прозрачност. Сега добавяме нови. Но е вярно, че е важно да се прилагат едни и същи стандарти и към държавите членки. Дори още по-високи стандарти трябва да има към тях когато изпълнявахме инициативата на ОИСР за преодоляване на уронването на данъчната основа и изместването на печалби, тогава точно такива списъци се изготвяха, но трябва да ви припомня и общата консолидирана корпоративна данъчна основа, която помага. Оточняващ въпрос, заповядайте. Благодаря, господин Добровски. Аз имам тук пред себе си една статия от Reuters, където се казва, че Швейцария и Обединените е, Емирати тази седмица ще бъдат премахнати от черния списък на Европейския съюз. Извинявайте, но смятате ли, че Швейцария, Дубай, Абу Даби са престанали да бъдат данъчни обежища? Това честно ли, коректно ли, правилно ли е да бъдат тези страни да бъдат извадени от черния списък или това е просто лоша шега? Uh, well, uh, all, uh... На първо място, както знаете, в крайна сметка, приемането на този списък е процес, който се ръководи от съвета. През октомврийския екофин ще се говори от изваждане, за изваждане на някои държави. Не мога да ви кажа конкретно какви ще са решенията, които ще се вземат от ЕКОФИН. Но мога да кажа от гледна точка на Европейската комисия, че изпълняваме своята методология, прилагаме я към всички държави, защото това е една солидна основа, върху която да работят държавите членки и да вземат решение. Ларо... Господин Ларуторо, имате въпрос за минута. Господин Домбровски, добър ден! Вашите е отговори за социалния стълб, както и за европейския семестър, трябва да кажа, че са изключително непрозрачни. Вече казахте, 40% от препоръките на комисията са социални, но за Португалия, например, препоръките бяха да не се увеличава минималната заплата. Прави точно обратното правителството и нещата върват. Е, какво наричате вие тогава социална препоръка? Подготвили ли сте си законодателно предложение, за да подсилите наистина социалния диалог и по-специално достъпа до информация за е, получаващите заплати. След това зелената сдел, сделка. Никола Стърн, който е най-големия економист, казва, че ще се създадат много безработи, ще има много безработица а, и ще се поставят под въпрос много, много средства, като например 320 милиарда годишно а, този план, който предлагате, прекалено неясен. Банка за климат, казахте три пъти тази сутрин, предлагате тя да отвои своите инвестиции в климата, което означава 15 милиарда годишно. Плюс, а, може би ще урежете друг бюджет. Това не е сериозно и не може наистина да успеем за климата, ако вървим в тази посока. Въпросът ми е прост, господин Домбровскис, пред Европейския парламент може да се ангажирате, така щото да зададите достатъчно средства в тази банка за климата, за да стигнат те всяка година до 300 милиарда. Uh, well, uh, first on the uh, question of uh... След това, що се отнася до изпълнението на социалния сълб и социалното измерение в европейския семестър. Зададахте въпроса за минималното заплащане. В семестъра тази година имаме пет държави, където засягаме точно този въпрос за минималното заплащане. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки когато подготвяме тези препоръки, за да видим какви са истинските проблеми. Поставяме фокуса върху намаляване на неравенството при доходите, когато искаме съответно то заплащане да отговаря на работата и да не се налага второ работно място. Що се отнася до потребностите от инвестиции? Там се правят прогнози и те са много различни. Това, което се използва в Европейската комисия, за да постигнем целите си от Париж, са допълнителни средства от около 180 до 290 милиарда евро годишно до 2030 година. Искаме да имаме неутралност, т.е. неутрално въздействие върху климата. Е, Що се отнася ЕИБ да стане климатична банка или банка за климата, в момента 25% е целта, 50%, което залагаме сега е амбициозна програма, дори за самата ЕИБ. Говорим с тях как ще постигнат тези 50% като цел. Но, както казах, нужни са инвестиционни проекти, които да идват, да са подготвени и да текат и да са качествени за да бъдат финансирани с тези средства. Говорихте за 50 милиарда евро годишно, което е допълнително финансиране от ЕИБ и то ще задейства лостово други от а, свои партньори. 44 годишни означава това, така че за 10 години стигаме до 450 милиарда. 50 секунди имате за уточняващ въпрос, тъй като първият въпрос беше по-дълъг. Oui, prenons les choses autrement. La Banque centrale... Тоест, Европейската централна банка ще създаде 240 милиарда. Защо не всичките тези 240 милиарда не отидат за климата и за работни места? 2008 година Една седмица беше нужна, за да се преодолеят проблемите, свързани с това банките да стигнат до милиарди, за да потекат средствата към тях и да покрият. Как ще се създадат работни места? Как ще изолираме къщите? Термоизолираме, ако не се отпуснат тези пари. Кажете да или не, защото климата е нашия приоритет. Тези 240 милиарда не трябва да отидат за спекулация, трябва да отидат за общото благо и за работни места. Uh, well, uh, there uh, uh, I'm afraid I would need uh, uh, to have some additional Допълнителна информация, като че ли ми е нужна за вашия въпрос. Задавате въпрос за ЕЦБ и разпределението на печалбите ли? Е, какво конкретно? Не, малко пропуснах, не разбрах. Марио е Драги каза, че ще има quantitative easing от 240 милиарда. Знаем, че 80% в крайна сметка отиват от тях за спекулации. Time, Извинявайте, изтече ви времето. Actually, Що се отнася до ЕЦБ, е, сега, те са независими. Комисията поне трябва да се държи към тях като независими. Така че ние не можем да кажем на ЕЦБ какво да прави, що се отнася до съответните решения, които правят за паричната политика. Но доколкото разбирам, Кристин Люгард като нов гуверньор също говори за екологосообразни мерки и инвестиции от страна на ЕЦБ в тази посока и по посока количественото облегчаване или quantitative easing. Но Европейската комисия не може да каже на независима институция като Централната банка какво да прави. Благодаря. your question? Господин Акелунас, при думата за въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Домбровски, с поздравления за ролята ви в латвийската криза и за работата свършена като комисара. Заглавието на резора ви, а именно економика, да работи за хората, подразбира, че ще работите и по економически въпроси и за хората. Да сте изправен пред още по-трудно предизвикателство, отколкото през настоящия мандат. Конкретен въпрос. Предложението ви за директивата за кредитните услуги, за продажбите на кредити и обезпечението поставя, подига съмнения за потребителите, защото настоящото те разпоредби е, по отношение на ипотечните кредити не гарантират нужното равнище на защита на потребителите. Споделяте ли е, тези наши притеснения, както и притесненията за стабилността на банковата, на банковата, система, банковата система като цяло, тъй като необезпечените ипотечни кредити са сериозен риск? И вторият ми въпрос е дали не смятате тези продажби да се оставят на вторичните пазари или имате други конкретни структурни предложения? Да, предложението, което споменахте, е част от плана ни за действие за намаляване на необслужваните кредити или казвам с други думи, да намалим делът на необслужвани кредити в банковата ни система, за да може кредитите да стигнат до реалната економика. Това е основната част на предложението ни и целта е действително разработването на вторични пазари за необслужвани кредити, като не се ограничаваме само до ипотечните кредити. Но целта ни е много ясна. продажбите на кредити на вторичните пазари не бива да намалява равнището на защита за получателите на кредитите можем действително да кажем, че ще прилагаме само минимални стандарти за защита при по отношение на ипотечните кредити, както е разписано в а, директивата. И от тази гледна точка Действително работим в тясно сътрудничество с държавите членки, където има голям дял на необслужвани кредити, за да видим как можем да защитим най-уязвимите получатели на кредити, когато банките се опитват да намалят своята експозиция на необслужвани кредити. В някои държави членки се предвиждат специфични схеми за защита на най- уязвимите кредитополучатели в този контекст. И подкрепяме тези усилия по балансиран и пропорционален начин, разбира се. Но е важно също така да гарантираме, че кредитополучателите не са прекалено задлъжнели от самото начало. т.е. трябва да се направи адекватна оценка за надежността на кредитополучателя преди да бъде отпуснат самия кредит. И това също е факт, на който трябва да се обърне повече внимание в редица държави членки. 50 секунди за допълващ въпрос. Благодаря ви, имате много ясни цели за доизграждане на банковия съюз и за изграждане на съюз на капиталовите пазари. При това положение и съюза на потребителите може би не е лоша идея. Ще ви дам два примера. Аспектите, свързани с защита на потребителите в финансовите услуги, беше обект на проучване, поръчано от Европейския парламент през 2015 година и се оказва, че грамотността в финансовата област е от страна на потребителите е важно недостатъчно условие за защита на потребителите. Нужна е систематична превентивна закрила на потребителите. И вторият ми пример е свързан с, с, с компетентните органи в Обединеното кралство, които се занимават с финансовите услуги за потребителите и гарантират на честността в, в финансовият сектор. Смятате ли, че един подобен орган в Европа ще доизгради системата на капиталовите пазари и банковия съюз тук в Европейския съюз? По въпроса за защитата на кредитополучателите, въведохме защитни механизми в случая на сключване на кредит в чуждестранна валута. По въпроса за защитата на потребителите, да, напълно съм съгласен. И това всъщност беше един от моделите, които обмислихме при преразглеждането на преразглеждане на Европейския надзорни орган, нареченият модел Twin Peaks, като това предвижда единият орган да се занимава с защита на потребителите, а другите, другите, другият орган да се занимава с потенциалния надзор. Това предложение обаче не беше прието и продължаваме да се придържаме към настоящата рамка за европейските надзорни органи но работим по нови методи за засилване на защита на потребителите, включително и чрез информация, която се предоставя, включително и чрез планът ни за действие за предоставяне на писмена информация за финансови услуги. Госпожо Рафаева, имате думата за въпрос в рамките на една минута. Ik spreek in het Nederlands. Dank. Goedemorgen, meneer Dombrovski. Ще си изкажа на холандски. Благодаря ви и добър ден, господин Домбровски. Стабилната економика е върви ръка за ръка с равнопоставеността. Ако хората нямат еднакви шансове, те не могат да допринесат за всеобщото ни благоденствие. Това го знаем отдавна, знаем го и Европейската комисия. И все пак през 2019 година жените нямат същите шансове за кариерно развитие като мъжете хората с а, увреждания или с хронични заболявания също имат затруднения с достъпа до пазара на труда. Младите хора също имат такива проблеми. Проблеми са и етническият происход, тъй като расизм и ксенофобията са повсеместно явление на пазара на труда. Ако не помогна на тези хора да имат достъп до економиката, подронваме устоите на обществото ни като цяло. Как ще гарантирате, че всички тези хора ще имат равнопоставен достъп до пазара на труда? Well, uh, uh, is, uh, uh, exactly... Именно това е един от uh, водещите принципи на Европейския стълб за социалните права. Той разпорежда че равенството на шансовете е водещ принцип и призовава за специфични дейности в подкрепа на най-слабо представите на пазара на труда групи. Така че ще продължаваме да подкрепяме тези групи чрез помощи и подкрепа за достъп до пазара на труда. Тази година 14 държави членки са получили специфични препоръки в контекст на Европейския съюз за подобряване на, социал... на системите за социална закрила, подобряване на достъпа до услуги, като допълваме тези препоръки чрез фондове, средства, идващи от структурните фондове и фондове от политиката за сближаване през един програмен период. Различни са недостатъчно представените в, на пазара на труда социални групи или имат по-низки от средните доходи. Една такава група са хората с миграционен происход. Действително те имат по, те са по-слабо образовани, съответно имат по-ограничен достъп до пазара на труда, имат, получават по-низко възнаграждение от средното за Европейския съюз, което намалява продуктивността на тази категория хора. Ето защо в контекст на стратегията ни за миграцията работим и за разработване на набор от мерки за успешна интеграция на мигрантите на пазара на труда. Работим също така и за взаимопризнаване на квалификацията, улеснен достъп до пазара на труда. И това беше само един пример но като цяло принципа за равни възможности е на лице и Европейската комисия прави всичко възможно той да се спазва. Благодаря ви за отговора. Много е важно да засегнем специфичните проблеми на специфичните групи. Споменах, например, лицата, които имат, доста, които имат проблеми с достъпа до пазара на труда. Така, например, хората с увреждания участват само 48%. От тях всъщност участват на пазара на труда. Едва 50% от младите хора са заети. Така че искам да чуя по-конкретни предложения за това как смятате да подобрите тези стойности и като цяло да гарантирате, че тези хора хора ще имат по-добър достъп до пазара на труда. Може ли да ни кажете нещо по-конкретно? Uh, uh, uh... Споменахте някои от категориите, за които трябва да подобрим достъпа до пазара на труда по отношение на младите хора. Действително смятаме да засилим подкрепата в контекста на гаранцията за младежка заетост и това в съчетание с целите заложени в стълба за социални права. Отглеждаме други специфични групи, като например достъпа на жените до базана на труда и не равното заплащане на мъжете и жените. Знаете, че госпожа фон дер Лайен отделя много важно, много голямо значение на поставеността на половете, така че това ще бъде един от основните приоритети на новата комисия конкретните мерки за подкрепа на хората с увреждания също е част от е, работната програма на Европейската комисия. Your question... Жа Хюбнер, последният оратор. <clears throat> Искам да споделя, господин заместник председател, това изслушване показва ясно, че много неща бяха направени а, в отговор на последната криза – Има риск за намаляване, има механизъм за намаляване на риска, но той още не е приложен. По отношение на реакцията на последната криза има едно важно нещо, а именно създаване на устойчивост на една политическа рамка, която да осигури бъдещето. Моят въпрос е – не е ясно на къде, да, на къде ще тръгнем, но въпросът ми е, искам да ви помоля за лична оценка за това, до каква степен ние сме съоръжени за евентуални бъдещи предизвикателства. Как виждате, каква би била вашата оценка? Благодаря за този въпрос. От една страна може да кажем, че еврозоната и економически и паричен съюз са много по-добре съоръжени в момента за бъдещи шокове, отколкото преди. При предишната криза имаме европейския семестър, имаме цикъл за економическа и финансово управление – ние имаме механизма, европейския механизъм за стабилност, който да подкрепя евространите при трудности. Имаме банковия съюз, имаме механизма за, единния механизъм за надзор и единните правила. ЕЦБ използва своите инструменти, включително и съобщенията за транзакции. Така че по принцип имаме инструментариума, но все още има какво да направим, а именно трябва да завършим економически и паричен съюз, трябва да завършим бюджетния инструмент за конкурентност и, спосо... и, и сближаване, трябва да завършим банковия съюз и схемата за застраховане на влоговете и трябва Съюза на капиталовите пазари да бъде издигнат на ново равнище на функциониране. Освен това, държавите членки трябва да преследват економически политики, които да укрепят тяхната устойчивост и устойчивостта на економиките им. Така че много неща са направени, но много предстоят и комисията е готова да работи в тази посока. Госпожа Хюбнер за допълнителен въпрос. Искам да се върна на Брексит. Това не е включено във възложителното ви писмо, но голяма част от отговорността за Брексит пада върху вас. Дано Брексит не се е случи, но Възможността е много голяма. Какво смятате, какви са възможностите за отговор, за предприемане на спешни мерки в случай на Брексит? Какви ще са мерките за подкрепа на бизнеса? Що се отнася до Брексит? Нашата цел е естествено да избегнем и споразумение без, излизане без споразумение. Преди време ние направихме необходимата оценка заедно с Европейската централна банка и Европейския орган по надзор. Оценихме готовността на финансовия сектор и заключението ни беше, че имаме нужда от определени мерки, за да запазим финансовата стабилност. Тези мерки се предприемат. централните контрагенти в Обединеното кралство и изключенията, свързани с тях. Ние работим и с националните компетентни органи. Целта ни е да сме готови да подготвим участниците на пазара – Ние няколко пъти надхвърлихме крайния срок за Брексит, така че имахме време да помислим за готовността на участниците на финансовите пазари и да ги подготвим. Благодаря, казва председателката. Благодаря на а, колегите за въпросите. Благодаря на кандидат заместник председателя за отговорите. А сега искам да дам думата на кандидат заместник председателя. Искам да му дам думата за 5 минути заключителни думи. Уважаеми депутати, уважаеми председатели, благодаря ви за този обогатяващ и стимулиращ дебат. Ако вие ми дадете вашето доверие и бъде избран за заместник-председател, отговарящ за економиката, работеща за хората, аз ще поставя европейците в центъра на нашата политика, защото това е важно не само за ръста като такъв, а ръста трябва да е устойчив и включващ. Благодаря ще работя с моите колеги, Елиза Ферейра, например, за Хоган Фортрейдж, господин Шмидт, които отговарят за различни сектори. Ще го работя и с другите изпълнители, изпълнителни заместник-председатели, госпожа Хакер и господин Тимърманс. Както казах и във въведителните си бележки, Предизвикателствата са такива, че нито една държава членка може да се справи сама. Затова най-добре е да работим заедно, да сме сплотени. Благодаря ви още веднъж за този дебат. Thank you. Thank you, Благодаря, господин Домбровскис, за това, че отговорихте на въпросите. Казахте какви са вашите намерения за задълбочаване на економически паричен съюз, становището ви за пакта за растеж, намеренията свързани с завършването на банковия съюз и този на капиталовите пазари, както и справедливостта при данъчното влагане, борбата с изпирането на пари, толкова много теми, които са много важни за комисията ЕКОН, както и за европейските граждани. Огромна отговорност е това за всички ни. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Николсонова. Благодаря, господин Домбровски. Благодаря на всички ви, защото аз имам две изслушвания вече зад гърба си и трябва да кажа, че вие бяхте изключително дисциплинирани с спазването на времето и така много по-лесно работихме и ние. И се справихме отлично с времето. Исках да кажа няколко заключителни думи, обаче се отказвам, тъй като виждам, че всички вече сте си тръгнали, няма проблем. Така че благодаря господин кандидат за комисар и успех!